Il Presidente. Председателят. Чеса. Buongiorno colleghe e colleghi. Il primo punto. Добро утро, sui diritti fondamentali dell'Unione Europea. Първата точка в е, дневния ред е, са основните права в Европейския съюз, ефективно изпълнение след влизането в сила на договора от Лисабон. Ще дам думата на госпожа Кинга Гал, докладчик, е, която разполага с 4 минути. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, влизането в сила на Лисабонския договор, носи едно виждане за една силна Европа и абсолютно практическо приложение на прилагането на фундаменталните права в Европейския съюз. Така че за разлика от миналите години, годишният доклад за основните права встъпва на тази нова юридическа база, на базата на ни нови укрепени институции в една нова обстановка, при ни нови обстоятелства. Възприема се един нов подход, един глобален подход към опазването на основните права. От декември 2009 година защитата на основните човешки права почива на няколко главни стълба – това е хардата на основните права, която стана задължителна с влизането в сила на Лисабонския договор и която днес е, е референтен отправен пункт за европейското законодателство. Друг главен стъп ще бъде Европейската конвенция за правата на човека, към която Европейският съюз ще се присъедини. Но гарантирането на правата на човека трябва да бъде гарантирано в правните системи на страните членки. Това е друг важен стълб за опазване на основните права. Ние ще продължим да работим за укрепване на тази юридическа база. Новият портфел за основните права в рамките на Европейската комисия и работната група на съвета и Агенцията по човешките права ще работят по тези въпроси. Опазването на тези права трябва да бъде прозрачно, като се използват съществуващите механизми за взимане на решения, за уреждане на последващият контрол или за събиране на данни. Всички тези институции ще работят успоредно като си помагат една на друга и понякога съвместно обсъждат решенията, които трябва да бъдат взети за опазване на правата на човека. Европейската комисия направи съобщение по този въпрос, на което ние ще реагираме. Необходимо е да се изтъкне, че отправна точка за опазването на всички основни права трябва да бъде гражданина, гражданинът на Европа. Гражданинът трябва да разполага с достатъчно полезна информация, за да знае с какви права разполага и какво трябва да направи, за да може да ги защитава. Тази система от основни права трябва да може да бъде достъпна за гражданина. Той трябва да може да прибягва до правилата за защитата на своите права в ежедневния си живот. Необходимо е Европейския съюз а, да спечели още повече доверието на гражданите в това отношение. Той трябва да помага на гражданите, но същевременно трябва да приеме средносрочна и дългосрочна стратегия за редица въпроси, защита на децата, интегриране на ромите, защита на други малцинствени групи. Давам само няколко примера, този списък не е изчерпателен. По този начин ще изпратим силен сигнал на страните членки, на съвета и на различните агенции на Европейския съюз, за да може тази система за защита на основните права да стане още по-ефикасна. Благодаря. Благодаря, госпожа докладчик. Добре дошла, госпожа комисар, госпожа Редин. Давам ви думата. Господин председателю, дебата днес по отношение на положението с основните права в Европейския съюз е много важен. Не само защото го провеждаме 10 години след обявяването на хартата, в началото на този месец отбелязахме годишнината на хартата, но и защото това е първия дебат в парламента посветен на това, което госпожа Гал нарича архитектурата на човешките права след Лисабонския договор. И тя е права. Започнали сме с едно ново начало и имаме ново тълкуване на основните човешки права в Европа. Искам да благодаря на докладчика и на членовете на Комисията по граждански права и свободи за техния принос към този дебат. Сега имаме задължителна харта. Тя е част от първичното законодателство на Европейския съюз. Сега тази харта трябва да бъде приложена на практика. Ето защо комисията през октомври прие едно съобщение относно стратегията за ефективно прилагане на хартата. Основната цел за комисията е да приложи колкото се може по-ефективно правата, заложени в хартата, за всички хора в Европейския съюз. Хартата трябва да е нашия компас. И ние трябва да дадем пример на другите. Особено когато създаваме законодателство. Работата на комисията е само началото. После задължения има съвета и парламента и след това новите правила трябва да се приложат от държавите членки. Комисията наложи да се прави систематично наблюдение на прилагането на новите правила чрез един контролен списък за основните човешки права, който ще бъде контролиран от всички отдели на Европейската комисия. Радвам се, че доклада на госпожа Гал подкрепя този подход. В него се почетава важността Европейския парламент и съвета да следят спазването и изпълнението на хартата по време на целия законодателен процес, защото когато има някакъв законодателен текст и когато той се променя, Хартата винаги трябва да се взима предвид. Всички изменения на законодателни предложения трябва да се прекарват през призмата на Хартата на човешките права. Затова призовавам за добро сътрудничество между институциите и приветствам това сътрудничество. След като закона се приложи от държавите членки, трябва да видим как се прилага хартата от държавите членки при тяхното прилагане на европейското законодателство. Искам да ви кажа, че няма да се притеснявам да започвам процедури по нарушение, когато се наложи. Доклада подчертава и присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за човешките права. Това присъединяване на Съюза е приоритет за комисията. Преговорите се водят в момента, те текат бързо и акуратно и ако ско върви по план, се надявам, че ще стигнем до окончателно споразумение в първото полугодие на 2011 година. Значи нещата протичат бързо и гладко. Споделям вашата цел за гладко сътрудничество с международни организации. Ние правим а, такова сътрудничество всеки ден, всъщност. Само един пример. По отношение на Конвенцията на ООН за правата на детето, комисията провежда дебати. Напоследък правим а, дебати и по отношение на правата на хората с увреждания. Това показва прилагането на ниво Европейския съюз на конвенциите на ООН и в каква степен има подобно прилагане. Ние трябва да имаме съпоставими и надежни данни за положението в 27-те държави членки в тези области, в които Европейския съюз може и има право да действа. не само на теория, но и на практика действаме. Аз, например, поисках от една агенция да следи работата на специалната група за ромите. Комисията може да окаже помощ и да предложи ценен опит по отношение на полицейското и съдебното сътрудничество. На 2 декември комисията прие предложение за изменяне на многогодишната рамка във връзка с работата на агенцията. И още нещо, което е напълно в синхрон с това, което казва докладчика. Скоростта, която сме набрали по отношение на промените след Лисабонския договор трябва да бъде запазена. За това през пролета на 2011 година комисията ще публикува първия си доклад относно прилагането на хартата. Един такъв годишен доклад ще се изготвя всяка пролет. Ще го предоставяме на вниманието и на парламента. И това ще бъде всъщност ключа към един реален дебат за това как се прилага хартата на практика. Когато подготвим първия годишен доклад през пролета на 2011 година, доклада за прилагането на хартата, аз ще отделя специално внимание на доклада на Европейския парламент, но и на други дейности на Европейския парламент, свързани с основните човешки права. Това, госпожи и господа, ще ни даде възможност не само да провеждаме дебати в Европейския парламент и извън Европейския съюз дори, а ще ни даде възможност и да следим как се прилага хартата вътре в Европейския парламент и ще ни даде възможност, освен това, да видим дали европейските институции си вършат работата. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Нека сега да започнем с разискванията. Думата имат ораторите от името на политическите групи. Първо давам думата на Саймън Бусотил, който има една минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Гай за доклада и вниманието, което е отделила на една такава важна тема. Прилагането на европейските проекти в областта на човешките права. Вниманието, което насочваме към тази тема тази година, има ключово значение. Особено важно е човешките права да бъдат разглеждани като основни права, защото понякога не тълкуваме по един и същи начин на основните човешки права. Правата на човека и тяхното спазване съвсем не значи, че трябва да пренебрегваме принципът на субсидиарност, че различни страни трябва да обръщат внимание на различни ценности. За жалост, наблюдаваме подобни случаи, но Европейският съюз трябва да остави страните членки да взимат свои собствени решения по етични въпроси, като евтаназията и аборта. Трябва да направим всичко възможно, за да отдадем дължимото значение на човешките права. Но не трябва да придаваме особено голямо значение на права, които всъщност не са основни. Примерно, права, свързани с правото за емиграция, които са много важни, но в никакъв случай не са основни. Също така трябва да вземаме разумни позиции по отношение на сигурността и защитата на личните данни. В заключение ще кажа, че са ни необходими основните права. Необходимо е да ги защитаваме. Но също но трябва да правим това разумно. Благодаря, господин Бузотил. Ще помоля колегите да се придържат към определеното им време. Сега ще дам думата на Моника Бенова от името на социалистите и демократите. Благодаря. Госпожо комисар, уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчика госпожа Гал, защото смятам, че тя изпълни основната цел на доклада, е именно ясно да определи ролите на отделните институции и механизми след влизането в сила на Лисабонския договор. Три области са много важни в този доклад. Важно е Европейския съюз да защитава не само правата на своите граждани и на хората, които живеят на неговата територия, но Европейския съюз трябва да е лидер в тази област. Мисля си, че основна роля в това отношение може да се изиграе от новата служба за външни действия на Европейския съюз. Затова искам да преканя комисията да създаде възможност в рамките на новата дипломатическа служба да се защитават човешките права и в чужбина. Освен това, демокрацията и човешките права след влизането в сила на Лисабонския договор имат едно напълно ново измерение, защото гражданите на Европейския съюз имат една нова възможност, която се нарича гражданската инициатива. Те трябва да се възползват от тази възможност. На трето място искам да кажа, че много се радвам от факта, че доклада приканва държавите членки да умножат усилията си в борбата с онези, които нарушават човешките права. Искам да благодаря на докладчика за демонстрираното сътрудничество и искам да благодаря освен това за това, че в доклада се говори за борбата с бедността и за всички дейности, свързани с защита на човешките права. Нашата политическа група поиска това. Благодаря на госпожа Бенова. Давам думата на госпожа Рената Вебер за две минути от името на либералите и демократите. Благодаря, господин председател. Не е включен микрофона на госпожа Вебер. Колеги, утре след обед е, ще можем да разговаряме за положението на човешките права в света. Но тази сутрин говорим за положението на човешките права и тяхната защита в Европейския съюз. Тоест, първо в Европейския съюз, след това в останалите страни. И правилно е да бъде така, защото преди да критикуваме другите, трябва първо да сложим ред в собствения си дом. И не трябва да си затваряме очите за нарушенията в Европейския съюз. Тази резолюция, за която искам да поздравя госпожа а, Кинга Гал, очертава по-нататъчният път на европейската политика в областта на защита на човешките права след влизане в сила на Лисабонския договор – в доклада се говори не само кой носи отговорност за какво, но също и така какво ще бъде нашата главна насочка в бъдеще. Радвам се, че в комисията Либе беше подкрепена идеята да има механизъм за замразяване на национални решения или политики, чрез европейско решение, докато не се вземе официално решение дали да започне процедура за нарушаване. Такъв механизъм ще бъде добавена стойност за опазване на основните права в Европейския съюз. Следователно, надявам се, че този механизъм може да разчита на подкрепа при гласуването в пленарна зала утре. И нещо друго. То се отнася до правото и задължението на този парламент постоянно да анализира състоянието на човешките права в страните членки и да изразява виждането си, включително като назовава поименно нарушителите. Благодаря, госпожо Вебер. Сега за една минута и половина на госпожа Елен Флотър от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Докладът е много добър. Искам преди всичко да благодаря докладчиката, госпожа Кенга Гал, за нейното сътрудничество, с което работихме. Четири пункта искам да спомена, засегнати в доклада. Първо, новите начини за транспониране на картата на основните права, положението на ромите и съвсем конкретните случаи, на които ставаме свидетели половината от пътя е измината с приемането на директивата за свободно движение на хора, а също така и харта на основните права. Тя, работата ще продължи с ратифицирането Европейския съюз на е, конвенцията. Трябва да се спомене също така, че докладчика подчертава необходимостта рано да се откриват нарушенията, да има система за рано предизвестяване, когато съществуват тези нарушения, и много бързо да се е, установява дали а, има подобни нарушения, да се създаде система за превенция с а, редовно, а, а, редовно изследване на тези случаи в рамките а, е, на съветът на а, е, Обединените нации ние а, а, а, благодаря. Благодаря, господин Шимански, от името на консерватори и реформисти. Благодаря, господин председател. В Хартата за основните права се очертават е, от една страна е, определени е, права на човека в правораздавателната практика на съда се очертава друга система от защита на правата на човека, така че ние би трябвало да се опитаме да обединим тези две системи, за да няма противоречие хартата за основните права не бива да се интерпретира така, че да се създават нови правомощия за Европейския съюз. Това е изключително важно. И мисля, че е ясно. Същевременно наказателното производство не се провежда на европейско равнище в е, е, съда на Европейския съюз. Е, там няма колегия за наказателни производства, за наказателни дела. Така че единствено съда за правата на човека в Страсбург, но не е и Европейска институция отговаря за това. Благодаря ви. Благодаря, господин председател искам и аз да благодаря на нашия докладчик за работата, както и на всички докладчици в Сянка, които помогнаха за създаване на този доклад. За нас е важно да се извлекат полуките от влизането в сила на Лисабонския договор и как той ефективно да се прилага ефективно да се защитават прав, основните права а, в Европейския съюз е нещо, което има изключително значение за неговото бъдеще. Не трябва да се задоволяваме само с думи. А, договора, а, хартата и конвенцията, към която Европейския съюз ще се присъедини, ще ни предоставят нови инструменти за защита на човешката права, за е, е, защита на правата и ще а, това да правят и Европейския съюз и страните членки. Малко от нас имат абсолютно неразделимо виждане на правата на човека. Неразделни са всички права в хардата и в конвенцията и всички международни конвенции, те, които проистичат от Универсалната декларация за правата на човека. Всички те имат еднакви, еднаква стойност. Не може да се каже, че едни права имат предимство на другите правата са универсални, т.е. те са еднакви за всички, независимо от националността, независимо от правното им положение. Т.е. ние знаем, че правото на образование, правото на семейен живот, например, които се нарушават почти във всички страни членки. Положението на ромите, е, за жалост, е показателно комисията трябва да реши да започне процедури за нарушаване със същата строгост, каквато го прави в случаите на нуждае на економическите права. Правата трябва да се спазват в целия свят. И за това в нашата външна политика, в нашите споразумения за партньорство, ние трябва да отделяме същото значение на правата на човека, както на дипломатическите и економически въпроси. Но това не е така. Тунис, Либия, Колумбия могат да се. Е, цитирам и много други. Значи, това са основни изисквания, които, от които зависи доверието към Европейския съюз а, и към неговата външна политика. Съжалявам, че надвиших времето, госпожо председател. А сега давам думата на Кристина Морвай за минута и половина. Köszönöm szépen. Е, magyarként és női politikusként е, büszke vagy. Благодаря, като унгарска депутатка, като политик и като жена, трябва да кажа, че съм много доволна, че унгарска депутатка е автор на този доклад. Доклад, за да може, който ще помогне за по-добро опазване на правата на човека. Това ще стане документ на Европейския съюз и за това и благодаря. трябва да се постави ударението върху класическите права. И никой не е в по-добро положение да направи това от Европейския съюз. За да няма дискриминация на малцинствата, например на ромите, да, да има пълна свобода на словото, свобода на сдружаването и така нататък в Унгария между 2002 и 2010 година. Положението бе анализирано, парламентът прие доклад, който беше подкрепен с съдебни решения по време на управлението на социалистите, правата през този период бяха нарушавани най-грубо. искам да напомня на, и на докладчикът, че когато се прави този доклад, струва си да се види и този доклад за положението в Унгария. И насилствените действия от 2006 година за да може подобни случаи да бъдат избегнати в бъдеще, когато говорим за правата на човека в Европейския съюз заместник-председателката на групата Либе всъщност е, беше член на това социалистическо правителство в Унгария. Благодаря. Моля, опитвайте се да спазвате предоставеното ви време. А сега давам думата на е, Салваторе Яколино за минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, ние естествено Можем да реагираме единствено положително на подобни доклади, като доклада, който представя е, колежката Кинга Гал. Тя навлиза много е, в дълбочина и много сериозно в проблемите, засягащи правата на човека. Естествено, че нещата трябва да се свържат с е, хартата на основните права и с Европейската конвенция за правата на човека, които са с задължително действие за територията на Европейския съюз. Те са съставна част от е, прилаганото от нас право и те са част от нашите принципи, защото съответстват изцяло на ценностната система, е, която от наша гледна точка е задължителна. Лисабонският е, договор изисква солидарност е, изисква и е, тясно сътрудничество в е, борбата срещу тероризма, срещу организираната престъпност. Тук е, не би трябвало в никакъв случай да отделяме нещата и от правата за защита на и от политиката за защита на правата на човека. Наскоро приехме и правния акт за граждански инициативи. А сега всичко това, което правим по отношение на прилагането на договора от Лисабон, по отношение на основните права, по отношение на защитата на нуждаещите се от закрила, по отношение на предотвратяването на търговията с хора, на трафика с хора е нещо изключително важно и то трябва да стане е, реалност. Ние трябва да приемем тези е, доклади и да започнем активни действия преди е, да е станало късно. Майкъл Кешман. Независимо дали става въпрос за времето преди Лисабонския договор и след Лисабонския договор. Положението не е много променено. Все още има нарушаване на човешките права, дискриминация в Европа. Много жени не могат да изберат какво да правят със своите собствени тела. В много страни се нарушават правата на хомосексуалните двойки. Много държави членки дискриминират по признак пол, религия, етнос. Имаме Европа на две скорости. Някои хора са равни, а други не са равни на тях. Ставаме свидетели на ксенофобия, антисемитизъм, расизъм, хомофобия. Вижте какво правим с ромите. Нищо ли не научихме от Втората световна война? Нищо ли научихме от 30-те години на 20 век, когато не направихме нищо спрямо онези, които вредяха на онези, които са различни от нас. Ще продължаваме ли да дискриминираме хомосексуалистите, лесбийките, транссексуалните и бисексуалните хора, когато ограничаваме правата на другите хора, ограничаваме нашите собствени права и няма с какво да се гордеем. Благодаря, господин Кашман. Сега за една минута господин Даниел Вандерступ. Благодаря, господин председател. Съвсем ясно е, че Лисабонският договор хвърля нова светлина върху правата на гражданите. А освен това ние се присъединихме към Европейската конвенция за правата на човека и се налага да предприемем съвсем конкретни действия. Но колко конкретни и какви точно да бъдат тези действия, това все още не е съвсем ясно. Ще помоля госпожа комисаря да навлезе малко в конкретната практика. Освен това, ще е, ви напомня за една присъда от на 9 е, ноември 2010 година, в който става дума за съдебно решение, свързано с е, предоставяне на субсидии в това решение съда се е произнесъл и по личната сфера и е казал, че е, тя стои над политиката, независимо от това какви правни актове се приемат тук. Така че е, какво ще каже госпожа комисаря и по този въпрос, още повече, че става дума за нарушаване на права? Господин Милан Звер. Господин Звер има думата уважаеми господин председател, Искам в началото да поздравя докладчика си този отличен доклад. Вярно е, че сега в, след Лисабонския договор имаме ново положение в Европейския съюз по отношение на човешките права. Разширяваме пространството на свобода и това е много добро. Говорим за трето поколение на човешките права и така нататък. Защитата на човешките права обаче включва и заличаването на несправедливостта от миналото. Говорим за ново поколение права, забравяме обаче за неща като реституция на собственост, която е била конфискувана от предишни режими или погребението на тези хора, които бяха брутално убити от властта в Южна и Източна Европа. Трябва да вземем важни решения сега и е важно да заличим, да премахнем несправедливостта от миналото. Чак когато направим това, ще можем да говорим с чиста съвест за права от трето поколение в Европейския съюз. Благодаря, колега Звер. Кинга Гьонс за една минута. Господин председател, госпожо комисар, Лисабонският договор а, предава обвързваща правна сила на хартата на основните права, което позволява на комисията да изправя страните членки пред съдът на европейските общности. Но свидетели сме на ограничаване на правата, свободата на медиите, правото на стачка, в условията на кризата. Тоест, кризата ерозира самите основи на сградата на човешките права. Особено важно е, според мен, госпожо комисар, да има последващ контрол за това, което се случва в страните членки и да вдигаме глас всеки път, когато правата бъдат нарушени в тези страни. Благодаря, госпожа Кьонс. А сега думата на Луиза Маковей. Благодаря. Поздравление за Кинга, за нейния доклад. Сега имаме една общност на ценности и принципи, вплетени в една сложна система, на защитата на човешките права в тази система се включва и хартата на основните човешки права. Това е нещо ново и държавите членки сега трябва да спазват хартата, когато прилагат законодателството на Европейския съюз. Сега националните съдебни системи трябва да се съобразяват с хартата. Те получават по-големи правомощия. Съда по човешките права в Страсбург ще гарантира спазването на тази харта заедно с институциите на Европейския съюз и държавите членки. Трябва да следим реформата на съда в Страсбург и какъв ефект ще има тази реформа върху съкръщаването на процедурите. На едно друго ниво държавите членки и европейските институции имат задължението да прилагат разпоредбите на хартата в вътрешен план, чрез съответните институции. Така че имаме необходимия механизъм на лице, но основното тук е да имаме бързо прилагане, освен това, да има координация между институциите, които взимат решения. Благодаря, колега. Йоанна Сенишин за една минута. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, госпожо комисар, основните права, лежащи в основата на хартата, съответстват на принципа за субсидиарност. Е, хартата е важен инструмент в рамките на нашето законодателство. Е, за полското правителство от е, хартата като че ли не проистичат много важни заключения, така че ние не сме напреднали особено много в нашата страна по отношение на прилагането на основните права, така както те са залегнали в хартата. Така че Европейският съюз би трябвало а, наистина да следи много стриктно за прилагането на а, хартата <clears throat> в а, отделните държави членки. Е, но наред с а, а, прилагането на хартата ние трябва да внимаваме и за е, правата на жените, които са особено уязвими и много често обект е, на насилие и на нарушения. Така че са необходими необходим и правен акт в това отношение. Благодаря ви. Адам Коша има думата за една минута. Искам да подчертая един много важен аспект на този доклад. Той обединява е, различните страни, различните видове човешки права, без да дава приоритет на едни или други права. Особено съм а, особено съм а, доволна, че се подчертава правото за на еднакви възможности. Обръща се внимание върху значението на хартата на основните права. Зачитането на изискването на хартата няма да бъде ефективно, ако не се признае от всички, че всички граждани на Европа са равни. А равенството на гражданите минава през еднаквото отношение към всички. Там, където има нарушение на човешките права, жертвите на нарушенията трябва да получат ефективна помощ, за да може да се осигури, че те имат равни права с останалите граждани. Работата е трудна и ще трябва много работа, ще трябва много усилия, за да бъде постигнат резултат. Докладът на госпожа Гал е много важен жалон по този път. Е, благодаря и за нейната работа. Благодаря. А сега минаваме към изказвания чрез привличане вниманието на председателя. Имам 11 искания за изказвания. Като се има предвид, че вече сме закъснели, няма да мога да дам думата на всички 11 души, които са я поискали ще се движа по исканията, така както те са поступили. В, по реда, в който те са поступили, но сега се извинявам, че няма да мога да дам думата на всички. Давам думата на Анна Заборска. Благодаря. Господин председателю, благодаря госпожо комисар. Искам да изтъкна една опасност, Различните форми на борба с дискриминацията могат да доведат до дискриминация. Това се спомена и на заседанието на ОССЕ в Виена миналата седмица. Ситуацията е парадоксална, но се стига до подобна дискриминация. Виждаме, че понятието дискриминация се променя тотално. Трябва да концентрираме нашите усилия към това да се върнем към основното значение на понятието дискриминация. Агенцията за фундаменталните човешки права трябва да изигра основна роля тук. Трябва да действаме заедно, защото иначе агенцията ще се превърне само в финансово бреме за целия Европейски съюз, не само за комисията. Благодаря. Чаба Табаш. Kiváló munkát végzett a jelent... Благодаря. Госпожа докладчика е свършила чудесна работа. Но има още е, редица е, неща, които е, не са свършени. Много пъти се опитваме да правим нещо, което е след дъжка чулка. Благодаря на госпожа Рединг. Госпожа Рединг е много по-смела от всички останали членове на Европейската комисия, защото а, имаше смелостта да се противопостави на господин Саркози, а докато господин Барозо не посмя да го направи. Много скоро ще влезе в сила законодателство, което ще наруши свободата на медиите, не зачита правата на синдикатите, не зачита частната собственост. Тъй като а, е, става дума за е, фондовете в частните пенсионни фондове. Госпожа Рейдин трябва да направи нещо по този въпрос. Благодаря. Европейската конвенция за правата на човека, Европейската харта за основните права и членове 6 и 7 от договора за функционирането на Европейския съюз са прекрасно правно основание, но те са на хартия, когато става дума за ограничаване на правата на медиите, когато става дума за ограничаване на действията на мафията, ние сме много силни, когато става дума за Русия и за Либия и ги критикуваме, но също времено не си даваме сметка, че нашата мафия вътре в Европейския съюз печели страшно много именно от едно подобно развитие. Така че би трябвало да изискваме много строги санкции, много строги наказания, особено когато става дума за нарушение на правата на човека и когато и на национално равнище се е, нарушават е, правата на човека. Не би трябвало да следим за прилагането на всичко това, което сме приели. Членове 6 и 7 изискват разширяване на правомощията на агенцията, особено когато става дума за защита на особено уязвими лица и за гарантиране на тяхната свобода на движение. Госпожа Алфано, благодаря, господин председател, госпожа комисар. Ние знаем, че продължава дискриминацията на равнище Европейски съюз. Е, в отделните държави членки е, нарушения се допускат е, по отношение на правата на младсинствата, по отношение на правата на гражданите. И в случая ще говоря за нарушенията на правата на жените в много сфери. въздействието на тези нарушения е, има наистина пагубни последствия за действителността в отделни държави членки. В е, професионално отношение жените са подложени на дискриминация в е, немалко държави членки и нямат възможност за професионален растеж. Около 18% от жените е, извинете ме, е, жените получават е, средно за Европейския съюз по-малко от мъжете, около 18% по-малко. Господин Франц Обермайер има думата. Господин председател, присъединяването ни към ЕКПЧ е свързано с една определена е, опасност. Е, е, съдът е, междувременно вече предупреди, че е възможно да е, се стигне до сблъсък между отделните правни разпоредби в тази сфера. И е, особено по отношение на беженците, по отношение на е, кандидатите за обежище, би трябвало е, много стрикно да следим за развитието в съда за правата на човека в Страсбург, защото е, ние знаем, че един съдия от този съд вече заяви, че той ще обръща особено внимание именно на тези молби. Ние е, имаме основни е, права, които сме издигнали в е, основен принцип на Европейския съюз е, и при всички положения би трябвало да е, внимаваме за тяхното спазване, включително и когато става дума за правораздаване от е, съда за правата на човека. Господин Месаруш, господин председател, госпожо комисар на Европейския съюз винаги е успявал да се намеси, било с критика, било с действие за защита на човешките права в трети страни. Но вътре в Европейския съюз много често съюзът се е оказвал неспособен да действа ефективно. А, трябва да обърнем повече внимание на този въпрос, защото това са ценностите, които ни обединяват. В момента разполагаме с всички необходими инструменти, но необходима ни е ефект, добра инфраструктура. И така че когато правата са нарушени в някоя страна членка, за, да настъпат последици за съответната страна. Не, не може да не се съгласим с госпожа комисарката. Във всички случаи когато има нарушаване на човешките права, трябва да започват процедури за нарушаване на европейското законодателство. Законодателствата на тези членки могат да бъдат ефективен инструмент в това отношение. Благодаря. И последен е, давам думата на господин Госпожа Дити. Благодаря, господин председател. Правата на човека са основен принцип за Европейския съюз. Държавите членки би трябвало да поемат своята част от отговорността. Това е най-голямата част от отговорността, защото тя е свързана с прилагането на правните актове. Би трябвало да обърнем особено внимание на защитата на правата на децата. Те са най-уязвимата част от нашето общество. Сексуалната злоупотреба с деца, сексуалната експлоатация на деца, секс експлоатацията на хора с уврежданията, с увреждания. Това е част от основната задача на Европейския съюз и на всички държави членки. Положението на жените и на децата в Обединена Европа все още не е безпроблемно. Ние би трябвало да свържем нашите действия в тази посока с борбата срещу бедността. Комисарят Вивиан Рейдинг има думата. Господин председател, искам да благодаря на госпожа докладчикът и заедно с нея да поздравя всички членове на комисията, които са работили по тази тема. Искам да благодаря и на всички депутати, които участваха в днешния дебат, като по този начин показаха, че основните права са въпрос, който им е при сърце. Не мога да не подкрепя това, което повечето от вас казаха тук. Крайно време е да се заемем с основните права в Европейския съюз, с тяхното опазване и зачитане, за да може светът да ни има доверие, когато говорим за човешките права в трети страни. Тази страна от нашата работа е малко поизоставена. И затова трябва да се заемем с нея в бъдеще. Един път в годината, възоснова на годишния доклад на Комисията за прилагането на Хартата за основните права, като вземем предвид е, всички забележки от всички участници с конкретни случаи на дискриминация, на нарушаване на човешките права, можем да изясним какво не върви възоснова на всичко това и какво трябва да се поправи. Как да се поправят слабостите? Как да се преодолеят пропуските? Има така нареченият механизъм за замразяване, за който беше споменато тук. Система на превенция, за да се предотврати действие в една или друга страна членка, което би нарушило човешките права. Ще анализирам това предложение с помощта на моите експерти, защото въпросите, институционните въпроси, свързани с един подобен механизъм, са твърде сложни. Трябва да анализираме всички страни на едно подобно предложение. Но със сега ми се струва, че нямаме правна основа за подобни действия, че за да можем да въведем подобна практика, ще трябва да се промени договорът, за да може да прилагаме подобен превентивен механизъм. Идеята е привлекателна. Ще продължим да анализираме възможностите, за да видим какъв механизъм би могъл да се използва, без да, ако е възможно, без да се променя договорът. Но искам да ви привлека вниманието към следното, защото това е грешка, която често се прави. Хартата не е абсолютно приложима. Тя е приложима до толкова, доколкото страните членки прилагат европейските правила и изисквания. А, например, директивата, за която бе решено от съвета и комисията, тя беше интегрирана, стана част от европейските права, но една подобна директива се прилага, но не абсолютно. Абсолютно, абсолютна юрисдикция имат националните съдилища, които имат отговорността да решават всеки отделен случай. Когато Европейския съюз се присъедини към конвенцията на съвета на Европа ще имаме едно ново измерение. Ще можем на практика да прилагаме по още един начин а, защитата на човешките права. Какво ми се струва особено важно? Като оставим на страна всички конкретни въпроси, които бяха повдигнати, и на които ще отговоря по-отделно на депутатите, които са ги задали в последствие, но мисля, че главното е следното. В третите страни, в страните на Европейския съюз, в европейските правителства, като че ли още не си дават наистина сметка за значението на хартата за основните права. Следователно необходима е работа за осведомяване. Информационна кампания, за да може в културата на опазване на правата, културата за опазване на нашите ценности да се пропие, да присъства навсякъде в Европа. Всичко, което се прави, трябва да се оглежда дали то отговаря на ценностите, които ни обединяват като политически лица. Всеки път трябва да се питаме онова, което правим, дали е съвместимо с основните права, които сме поели ангажимент да защитаваме. Само тогава нашата работа ще бъде перфектна. А, например, днес комисията ще вземе а, решение по отношение на премахвате на екзекватурата. Тоест ще бъде направено ще, вземе, е, ще се вземе решение, съдебните решения да бъдат, така да се каже, свободно да циркулират цяла Европа, Тоест да бъдат зачитани от една страна в друга. И с предлагането на този, този нов регламент ние а, трябва да проверим какво ще е неговото въздействие върху основните права. Не трябва да правим само анализ на економическото въздействие, не само как е да подобен законов факт ще влияе върху пазарите, но трябва да оценим как ще повлияе той върху човешките права. Полека-лека свикваме а, да действаме по този нов политически начин. И комисията съвета и парламента трябва да направят така, че годишният доклад за прилагането на хартата да стане, така да се каже, часът на истината, когато ние слагаме пред на масата, слагаме пред всички. Аз като представител на комисията, вие като парламент, като депутати, които искат да отговорят на изискванията, които аплодират този доклад, или пък които не го приемат. Но това ще бъде часът на истината, когато трябва да покажем на целия свят, на външния свят, а, че хартата е жива, че тя не е а, само на книга, че тя е, е жива практика. А, и това трябва, за това трябва да помогнат и избранниците на европейските народи. Ето това трябва да се опитаме да направим през следващите 2-3 години преди следващите европейски избори. Мисля, че полека-лека, стъпка по стъпка, като подготвим първия годишен доклад и по-нататъка други, заедно с всички да изпълним тази задача защото в четвъртък говорим за правата на човека в трети страни, но трябва да имаме лице да го правим, да сме сигурни, че тези права са добре защитени в самия Европейски съюз. Благодаря, господа, госпожа комисара. Сега думата на докладчика госпожа Кинга Гал. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Благодаря на всички, които подкрепиха моя доклад. Благодаря особено на госпожа комисарката е, за нейната откритост, е, за плодотворното сътрудничество е, и за абсолютно недвусмисленото послание, което отправи към всички ни. Мисля, че и всички основни въпроси, които трябва да се повдигнат, са включени в доклада. Това стана ясно и по време на дискусията. И съм сигурна, че по тях ще бъдем единодушни. Но не мога да подкрепя някои от измененията, които се предлагат при гласуването в пленалната Не трябва заради Балка, Балхата да изгорим Йоргана, трябва да бъдем много внимателни. Във всеки конкретен случай трябва да знаем какво да очакваме от нашите решения и от това, което обсъждахме днес. И с радост установявам, че и днес, пък надявам се и утре, докладите, които ще бъдат обсъждани в тази пленарна зала, ще бъдат обсъждани с неотслабваща поглед за правата на човека, борбата за защита на правото на децата, борбата за срещу трафика с хора, търговия с деца, принудителните бракове и така нататък. Всичко това са въпроси, които трябва да бъдат разглеждани и решението, което ще вземем утре, ще бъде жалом по а, нашия път. Ще се опитаме по този начин конкретно да допринесем към законодателната дейност на страните в Европейския съюз. Трябва да кажа, че също така много се радвам, че по подобен начин дефинира своите приоритети бъдещето унгарско председателство. Колегите социалисти с течение на години търпяха действия, които нарушаваха правата на човека, а днес са критични като че ли към други. Благодаря. Сега това приключваме дебатът. Се гласуваме утре. Преминаваме към следващата тема. Доклада на госпожа Тереса Хименес Песери Обарио. Моля, господин Кешман има думата. Господин председател, трябва да взема